чето заемане в противоречие с, с тяхното членство в Европейския парламент, те ще бъдат пълноправни органи, членове. Вторник председателя на съвета и аз ще подпишеме три документа от съгласно член 74 от правилника за